Скъпи колеги, откривам заседанието. Така че всички разговори да престанат. Ние се намираме в абсолютно пълна тишина. Целият свят ни гледа по интернет, както на всяко наше заседание. За това да поздравим целия свят. Поздравяваме и координаторите, и докладчиците, и членовете на бюджетната комисия, и бюрото на бюджетната комисия, представителите на останалите институции и обществеността, която ни оказва честа да присъства на нашето заседание при пълна тишина. Преди е, да започне настоящото заседание, съобразно решението, което беше взето на предходното заседание, е, ние проведохме последно заседание на координаторите от 15 часа днес, за да приемем стратегията на нашата бюджетна комисия за е, гласуването на първо четене на финансирането на Европейския план за стимулиране на економиката, ако обичате. В момента се записват заключенията от заседанието на координаторите. Е, решенията бяха прияти с почти пълно единодушие и докато стане време да разгледаме четвърта точка, която е най-важната от днешния дневен ред, ви предлагам да разгледаме първите три точки. Първа точка – приемане на дневния ред. Всички са съгласни. Втора точка – съобщения на председателя. Председателя няма съобщения и всички са съгласни. И трета точка – одобрение от е, протоколите от предходните заседания. Те ви бяха раздадени, няма забележки, всички са съгласни. Ако случайно е имал някакви забележки, сте ще ли да ми ги съобщите. Е, четвърта точка ще бъде разгледана в последствие. Пета точка е, бюджетът доклад, че господин Манка всичко беше разгледано миналата седмица и можем да приемем, че пета точка е приключена. Искам само да ви напомня, че имаме среща другия четвъртък, за да гласуваме двете резолюции по проекто бюджета на комисията и по проекто бюджета на останалите институции, които обобщават политическото послание, които нашата бюджетна комисия предлага на парламента да гласува по бюджета за 2010 година. С това уточнение изчерпваме пета точка от дневния ред. И така можем да пристъпим към шеста точка от дневния ред. Използването на фонда за солидарност за оказване на помощ на нашите италиански приятели, е, които пострадаха от е, е, земетресение в град Бруза. Е, както обикновено, когато трябва да се отпуснат средства по е, фонда за солидарност, ние трябва първо да се произнесем по юридическото основание и е, после по сумата, която ще бъде отпусната. По юридическото основание ще чуем Раймер Бъгер, който ще ни запознае с проекта си за доклад. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз ще бъда кратък, защото Представихме този доклад в е, най-общите му измерения. Става дума за е, Фонда за солидарност е, през 2009 година. Знаете, че максималната сума е една годишна, 1 милиард годишно. Това е максималната сума, която може да се използва от този фонд. Ставаше дума за суми, които бяха предоставени на Франция, на Словакия, така че остава сума от над 8 милиона Спомняте си, че Италия получи е, внесе искане за финансова помощ от е, този фонд, след като в Абруците е, имаше 300 човешки жертви и големи щети вследствие на земетресението и съответните служби на комисията изчислиха щетите на около 10 милиарда евро и разбира се тук не трябва да се забравя и човешката трагедия. Всичко това стана дума, всичко това стана повод да използваме този фонд. Комисията предлага да се отпуснат 493 93 милиона. Аз предлагам сега да се съгласим с това предложение на комисията в съответната форма, за да могат средствата да бъдат отпуснати възможно най-бързо. Аз мисля, че днес бихме могли да гласуваме, за да можем възможно най-бързо да внесем това в пленума. Благодаря, господин докладчик, но нека да дам думата на Юта, която ще направи коментар по финансовите аспекти на това решение а след това ще продължиме е, дискусия по двата доклада. Е, е, Номер 9 принадлежи непосредствено към доклада, който Раймер представи. Още веднъж ще кажа, че многократно сме говорили по този доклад. Още при е, първото обсъждане аз успях да кажа на колегите, че е, Генерална дирекция околна среда не видя проблем с освояването на средства от този фонд. Имаше различни бюджетни линии от всички от тези различни бюджетни линии трябваше да бъдат взети пари, за да може тази голяма сума, по наше мнение и за нашите условия, да бъде преведена в Италия. Аз е, попитах и останалите генерални дирекции, които са компетентни по случая. Всички бяха единодушни, че няма проблем. Средствата, които в момента са на съответните е, бюджетни редове, е, не могат да бъдат изразходвани за друго до края на годината. Това не е проблем. Обаче сега ще ви кажа, че за нас съществува проблем, който от политически характер. Просто защото ние правим това, което от е, много години е, казваме на специализираните е, комисии, а именно, че средствата всъщност трябва да бъдат е, отпускани след е, е, като се вземе мнението на комисията на съответното заседание. Ясно е, в много бюджетни редове са заложени нашите приоритети в бюджетната процедура 2009, миналия декември. Значи, ние сме предоставили много повече средства на комисията за плащания, и сега комисията твърди, че не може да включи тези плащания. Аз не искам а, да кажа, че комисията прави това, за да ни ядоса и за това. А, аз това не го твърдя. Но от друга страна, трябва на колегите и надявам се всеки от тях, на колегите в политическите групи, трябва да се каже да следят тези средства наистина да бъдат включени и комисията всеки път да бъде питана за това, защото иначе в противен случай на края на една бюджетна година ние ще можем да влагаме средствата на други места, а не в нашите приоритетни области. А, иначе бих искала да помоля колегите да гласуват за допълнителния бюджет така, по този начин. Благодаря. Благодаря ви, Юта. Някой иска ли да вземе думата? За момента не. Поздравявам господин генералния директор, който ни оказва честа да присъства на нашето заседание и той няма коментари. От тук правя заключението, че има широко съгласие, защото всички сме били дълбоко развълнувани от тази драма. Е, повече от 500 милиона евро е, са били отпуснати и за това Подлагам на гласуване първо доклада на е, Райнер Бъге по прилагането на фонда Солидарност за. Благодаря ви. Против. Мисля, че сме единодушни. Няма въздържали се. Приема се с единодушие. Благодаря ви. Сега допълнителният бюджет за финансиране на тези действия. По доклада на Юте Хаук за... Да, мисля, че същото мнозинство, същото единодушие. Благодаря ви. Против, въздържали се. Така решаваме. Благодаря и на двамата докладчици. И е, предвид успеха им, искам е, да ги помоля за становище по друга тема, мобилизиране по друг фонд, фонда за пригаждане към глобализацията в е, е, полза на телекомуникациите е, в малката държава Германия, казва оратора. Ще изслушаме двама немци. Може би те са забравили, че са немци. Ще ги слушаме с критично отношение. Искам да бъда кратък. Говорихме вече по тази тема. Знаете, че фонда за приспособяване към глобализацията има горна граница 500 милиона евро. Приемам, че ЮТ, що се отнася до финансирането, ще направи някои бележки, които ще бъдат част от становището на Комисията по заедостта. В текста на резолюцията аз изрично още веднъж съм посочил, че поради ползването на средства от фонда за приспособяване към глобализацията не възниква опасност за по отношение на правомощията за плащания. Аз искам обаче да кажа на колегите, че на края на бюджетната година тези средства ще бъдат отпуснати така, както ни обеща комисията. Искам още да посоча също, че през 2009 година фонда вече сме ползвали средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Това е фонд е, който подпомага е, заетите в текстилния бранш, в автомобилния бранш и в телекомуникациите. В Испания два пъти е автомобилна промишленост и текстил, в Португалия телекомуникации и текстилна промишленост. Става дума за муби, които се внасят от държавите членки за обща сума 5,5 милиона евро в полза на 1316 съкратени работници и така че според мен предвид предложението на комисията и като се вземат е, предвид коментарите на комисията по заедостта, този доклад е, и е, съответната сума могат да бъдат приети, но с критичната бележка за, по отношение на компетенциите за плащане от Европейския социален фонд. Благодаря. Мисля, че за трети път се занимаваме с това нещо, но трябва да изчакаме компетентната комисия да ни изпрати своето становище. Комисията по регионално развитие вече го направи, забравих да го посоча, но положително становище получаваме и от Комисията по заетостта. обаче там има някои забележки и е, една от тях е следната, че информацията не е била достатъчна. И това е най-малката забележка. Комисията по заедостта е, посочва като критика, е, че хората, които са съкратени от Nokia, мъже и жени, те вече са започнали да работят преди да бъде внесена молбата и да бъде одобрена от нас. И тук става дума отново за средства от ЕСФ и на много места е така. Тук комисията не е готова да обърне необходимото внимание. И така че ние би трябвало да описваме нещата много добре и да следим те дали се изпълняват, дали примерно се финансират дейности по фонда за приспособяване към глобализацията, които са от допълнителен характер, дали изпълнението им не е започнало преди да сме одобрили средствата и други неща от този род. Между другото, Комисията по заедостта посочва, че иска най-накрая комисията винаги, когато ни препраща тези е, молби е, с е, положителна резолюция, да посочва и принципа за равнопоставеност, който действа във фонда за приспособяване към глобализацията. По това също пак не беше казано нищо. Знаем, че в телекомуникационния бранш отпадат по-малко квалифицираните работни места и е голяма вероятността това да засегне жени. И за това обаче нищо не се е, казва, Комисията по заедостта е, желая, въпреки че е, дава положително становище, е, прави следното, пред, прави това предупреждение. Аз трябва да посоча, че всеки път е, е, комисията трябва да бъде пришпорвана, обаче в един момент е, това умръзва и в крайна сметка ще се получи така, че един ден ние няма да задаваме никакви въпроси, а само ще киваме отвъртително с глава. Но при е, всички опасения аз е, мога да последвам е, вота на Комисията по заедостта и да кажа, че сме за трансфера на тези средства и се надявам колегите също да са за. Не става дума за някакви огромни суми, става дума за 5,5 милиона. Това не е малко като сума, но все пак като погледнем в доклада на Раймърс колко общо средства сме освоили от фонда за приспособяване към глобализацията през 2009, мога да кажа, че европейската економика добре се справя с глобализацията. Благодаря ви. Е, няколко депутата са поискали думата. Явно, че темата събужда страсти. Първо, е, докладчика Бъгел. В допълнение искам да кажа, че съм абсолютно съгласен с това, което каза Юта и е, това, което представи като становище на Комисията по заедостта. Но от друга страна, този пример пояснява, че когато става дума за дългосрочна перспектива и ползването на средства от този фонд дългосрочно, дългосрочно, тогава трябва да се запитаме дали конструкцията му е правилна. Аз проявявам разбиране дали, към това дали ще се чакат 6 или повече месеца, за да погледнем, за да помогнем на заетите но като се има предвид необходимостта от определени корекции, смятам, че трябва да има една резерва в рамките на социалния фонд, за да може да се действа по-бързо. Двата елемента трябва да се разгледат много добре, защото имаме вече достатъчно опит с конкретни случаи и трябва да си помислим как можем да ускорим процедурите и да ги опростим така, че лицата, които са засегнати от уволнение и съкръщение, на време да получават помощ. Юта. Съвсем малко допълнение. Аз не знам а, кой а, е гледал ситу... резолюцията на Ласло. Там а, е, точно това се посочва, че ние трябва спешно да внесем изменения в фонда за приспособяване към глобализацията. Не в самите суми, а в регламента на този фонд. Благодаря, Юта Салвадор. Господин председател, като бюджетна комисия, Комисия, която е натоварена основно с отпускане на средства при възможно най-голяма ефективност. Е, средствата са малки, но въпреки това не можем да разберем как е възможно в условията на економическа криза при огромния брой съкратени работници на европейския пазар този фонд не се използва от 100, до 120 или 150%. всички доводи на Раймер Бенге искат да ни кажат, че всъщност този фонд не реагира на спешен момент. Всъщност това е еднократна помощ за всички, които са засегнати от глобализацията. Е, същото се отнася и за онези, които са пострадали от природни бедствия. Е, тук се говори за 6-8 месечен срок преди да се вземе решение и да се отпуснат средства. Така че чисто бюджетно погледнато ние не разбираме защо нещата стоят така, а е, от гледна точка на ефективността се питаме защо трябва непрекъснато да се взимат средства от социалния фонд, който по принцип е предназначен за насърчаване на заетостта в Европейския съюз. Странно е, че се теглят пари от социалния фонд, при положение, че с него трябва да се насърчава заетостта и съответните права на работниците. Е, не може социалния фонд да се използва за 100, до 100% за изплащания на средства. мисля, че е, сме доста непоследователни в начина по който счетоводяваме помощите, които се отпускат. Е, знам, че аргументите могат да бъдат блестящи, но въпреки всичко ми е трудно да си обясня нещата като парламентарист. Е, е, ние обикновено гласуваме, защото въпросите са спешни, но като цяло финансовите средства се използват неефективно. И това проличава особено сега. Господин Бокрус. Under... Благодаря. По точка 8 става дума за 130 1387, а след 87 души, а през, в след точка 8 а, цифрата е друга. Какво става с тези 21 души? Господин Шурян. Благодаря ви. Що се отнася до фонда за глобализация и фонда Солидарност, позволете ми да направя един коментар. Обсъждаме фондове, плащания, които са продиктувани от а, не от незабавни действия. За това обаче, ако наистина искаме да реагираме колкото може по-бързо, трябва да упростиме процедурите на изплащане, за да можем да реагираме а, на време като, като че ли не сме достатъчно бързи, никога не успяваме да бъдем достатъчни бързи. И в такъв случай, може би, трябва да потърсиме друго, друг начин на действие. Фонда за глобализация ни позволява да отпускаме помощи за създаване на работни места, за подпомагане на безработни. Също става дума за един отрасъл и един, едно поле на действие, което е от компетентността на държавите членки. Тоест, ние можем само да подпомагаме държавите членки. От друга страна, когато бяхме изправени пред бедствия, природни бедствия, като горските пожари, не успяхме да отпуснем помощи за залесяване. Така че трябва да, трябва да, да, да видим по какъв начин този фонд, фонда за глобализиране, трябва а, да реагира бързо, за да подпомага държавите членки за справяне с а, дадени а, проблеми. Струва ми се, че при подготвяне на многогодишните програми и а, бюджети ще трябва да помислиме по този въпрос. Е, от една страна ние разполагаме с едни средства, които не са освоени, от друга страна ние е, насърчаваме държавите членки да освояват до край средствата. За момента, като че ли можем да, да използваме само недоусвоени суми. Така че всеки път, когато прибягваме към средствата, заложени в фонда за глобализация, нека не, не забравяме, че този фонд е създаден като един пилотен фонд и е, трябва да се опитаме да използваме средствата предимно целесообразно. Благодаря ви. Някой друг иска ли да засегне тази точка? Да. Струва ми се, че и докладчиците, и, и изказващите се са, са прави, като посочват известни противоречия и е, недоумислици. Преди малко, когато говорихме за фонда е, за солидарност, говорихме за 500 милиона. В момента говориме за 5 милиона, т.е. 1%. Първото, Първото противоречие идва от самото заглавие на този фонд фонд за приспособяване към глобализацията и средствата, които са залегнали. 500 милиона. Т.е. според мен това е едно първо противоречие. Второто противоречие. Записали сме 500 милиона, а всъщност успяваме да и освоиме едва няколко милиона годишно, да изхарчим едва няколко милиона годишно. Е, докладчиците споменаха е, суми отпуснати за Испания, за Португалия. Е, ако си спомняте, сравнихме помощта отпусната за а, трудещите се в Каталуния и трудещите се в Португалия. Имаше едно доста голямо несъответствие между съответните средства. В, в момента говориме за а, уволнени, за останали без работа трудещи се поради е, финансовата криза и наистина можем да се запитаме, както няколко от, от изказващите се го посочиха, е, питам, да се, попит, да се запитаме как от една страна а, а, харчиме милиони в рамките на социалния фонд, а от друга страна средства се е, е, прехвърлят в този фонд. Просто нещата не са, не са ясни, като че ли не са добре структурирани, не са добре обмислени, така че Комисията по бюджета ще трябва да помисли заедно с координаторите в продължение на една-две години да се, да се види какви, как, какъв инструментариум а, да се създаде, за да бъдем по-целенасочени и а, да, може би да, да, да сменим и а, заглавието на този фонд. Да се нарече, да речеме, фонд за бързо реагиране или а, нещо подобно. Така. Тези, тези две решения ще трябва да се гласуват е, в пленарна зала по време на второто пленарно заседание през октомври. А, сега ви, пред, ви предлагам да разгледаме доклада на Юта на Раймер, извинявайте ме, на Раймер по точка 8. А, и трябва да, да, да отговориме и на въпроса на господин Бокрош. Ю, Юпер, Юта или Раймер? Раймер ще отговори. Комисията може би ще потвърди, но в действителност при тези молби става дума за 1337 съкратени лица и всъщност тук става дума за хора, които не са намерили веднага работа. Искам още веднъж да посоча, че в писмото на Комисията по заедостта това е в документа в точка 8 на втора страница. Още веднъж се посочва е, в какви различни категории е, са групирани дейностите е, е, за тези 1316 е, е, лица. Всъщност какви дейности по квалификация и повишаване на квалификацията са предвидени. Така че виждате разликите се получават от първоначалния брой на съкратените и унези, които след това са се включени включили в тези мерки за обучение и повишаване на квалификацията. Добре, така. Е, това беше уточнението, което беше необходимо на господин Бокрос. Благодаря ви. И така, пристъпваме към гласуване на точка 8. Решението предложено от Раймер Бъги за. Благодаря. Против. Държали се. Двама въздържали се. Така, значи решението е взето. По девета точка Допълнителни средства за финансиране на решението за. Мисля, че ще бъде същото мнозинство против. Въздържали се. Същите въздържали се. Благодаря ви. И така, допълнителните средства също са прияти. Сега можем да пристъпим към Да, всъщност аз говорих за допълнителни средства по девета точка, но всъщност става въпрос за банков превод. Да, значи първа точка е приета. Имаме втори банков превод, който инфо 04, Юта. Ja, da geht's auch noch mal wieder ähm, um Сега, за освояването на средства от фонда за приспособяване към глобализацията, аз мисля, че трансфер 32 не можем да направим преди Раймер отново да изготви доклада си. Това е ясно. Става дума за освояване на средства, предназначени за Белгия и Ирландия. И тук Комисията по заедостта ни изпрати подробно писмо и това е, подробно писмо има за предмет Белгия. Става дума за заетите в текстилната промишленост в Белгия и е, тук е, комисията е съгласна за, е, с отпускането на средствата и е, второ за Ирландия, за съкратените отдел. Виждате пак е, телекомуникационния браш. Там обаче Комисията по заетостта не вижда да е в състояние в момента да, да даде становище, било то положително или отрицателно. И просто посочва в писмото си, че в никакъв случай не може да се съгласи с това, което е сега, в настояща му форма, а трябва да получи определени договори, отговори от комисията. Аз предполагам, че комисията вече е получила тези въпроси. Сега аз искам да кажа за какви точно въпроси става дума. Става дума за това, че трябва да се помогне на работниците и служителите от Делко които са съкратени, обаче от друга страна Дел е получил държавни субсидии за установяването си в Ирландия. Сега, дали тези субсидии обратно са изплатени на ирландската държава? Това е въпроса. Втория въпрос. Паралелно с молбата, която е внесла Ирландия за ползване на средства от фонда за приспособяване към глобализацията, Дел е в състояние обаче да намери 3 милиарда, за да е, е, изкупи конкурентна фирма. И сега тук се пита, тези средства не са ли могли да влязат в е, социален план, предназначен за заетите в дел в Ирландия, да се разработи план за тяхната преквалификация и така нататък. Това са все въпроси към комисията и преди да получим отговор на тези въпроси, аз мисля, че тук в комисията няма да можем да вземем решение. По същото време, това трябва да се посочи, просто защото нещата трябва да се разглеждат свързано, по същото време Европейската комисия, не нашата генерална дирекция бюджет, това е ясно, но Европейската комисия е предвидила инвестиционни помощи в рамките на 54,5 милиона за завод в Лоч. Значи сега всъщност какво се получава? Ние като че ли си изкупуваме един от друг работните места с такива средства и тук трябва да получим едно смислено обяснение от комисията преди да можем да се произнесем. Но, що се отнася до този трансфер, ние имаме време до 9 ноември за неговото извършване. Е, до тогава трябва е, или да го одобрим този трансфер, или да го отхвърлим е, не е проблем да го направим. На 4 ноември е следващото заседание на нашата комисия. Можем да обсъдим тогава този въпрос и ако до тогава не получим задоволителен отговор по отношение на е, тези искания на Ирландия, е, ние е, не трябва обаче да наказваме бългийците. Просто ще разделим средствата от този трансфер и ще кажем, че на първата част от средствата ще одобрим една част от средствата, другите не. Аз много се надявам, че ще получим все пак задоволителни отговори от комисията. Благодаря ви. Искам да задам един въпрос на Юта. Всъщност иска се банков превод за финансиране на двете операции. Ние, като бюджетна комисия в парламента, можем ли още днес да дадем зелена светлина за половината от превода за Белгия? Явно там няма никакви резерви. или юридически сме длъжни да гласуваме анблок с други думи, да отложим анблок вота по двете операции. ние не сме принудени да правим това на анблок, обаче трябва да кажа, че Раймер трябва да изготви доклада си. Винаги сме посочвали, че мобилизирането на средства от фонда за приспособяване към глобализацията се изисква чрез доклад внесен от Раймер и на следващия докладчик това ще бъде господин Ласло. Е, значи или amending е, budget е, или трансфер. Но аз мисля, че този, е, това искане за трансфер е съвсем ново, то е отскоро и можем да изчакаме до ноември. И когато получим задоволителни отговори по отношение на случая с Дел, тогава вече е, ще можем е, да отработим нещата като цяло. Този трансфер да бъде направен изцяло, ако не ще разделим средствата в него. Комисията иска ли да се изкаже още сега? Да, господин генерален директор, имате думата. Да, господин председател, аз ще бъда кратък. Чух какво каза госпожа Ханг. още не съм получил въпросите. Предполагам, че моите колеги в момента ги получават и ще дойда пак в комисията, когато се запознаем както с въпросите, така и с отговорите на въпросите. Благодаря ви. Действително, този случай Дел събуди доста вълнение в Ирландия. От вчера Ирландия си отдъхна, а и ние на континента е, си отдъхнахме предвид събитията в Ирландия, но нека да не забравяме колко сериозни са социалните проблеми там. От една страна ще се искат средства от европейския бюджет за компенсиране на тези, които най-много са пострадали в дружество Дел в Ирландия. От друга страна, ако трябва да се отпускат средства и на компанията Дел, за да инвестира в нашите страни, тогава възниква политически проблем е, възниква политически проблем и обществеността в условията на криза е особено внимателна към подобни прецеденти. Така че, ако правилно ви разбирам, госпожо докладчик, за момента вие предлагате да отложим. И естествено Европейската комисия е, е, ще се запознае с въпросите, които вие сте задала а съответно трябва да изслушаме и доклада на Раймер Бъге, преди да се произнесем по евентуалното финансиране на тези действия. За момента няма възражения по бългийския проект. За сметка на това обаче има доста въпроси около ирландския проект. И като така, госпожо докладчик, вие направо минахте към превод 32. Обаче не обсъдихме банковия превод Info 04 2009 Cooperation Space and Security. Вашето мнение? Това, което по време на последното заседание на бюджетната комисия, когато гласувахме за бюджет 2010, е, ни липсва, но на друго място. Това е така наречената информация за а, е, трансфера е, тази информация номер 4. Ще се запознаем с нея, обаче нямаме нищо против. Това е задача на комисията от един бюджетен ред в рамките на една и съща политика да прехвърля средства и тук комисията има бюджетни кредити за плащания от рамковата програма за конкурентност и иновации и оттам има 8,3 милиона евро в шестата рамкова програма за сътрудничество в рамките на сигурността и свободата. Значи тези средства са използвани и запознаваме се с това. Надявам се, че нещата са в ред, така както ги представя комисията. Със сигурност всичко това не представлява проблем и за това се надяваме, че е, ще получаваме винаги такава информация и няма да се случи е, това, което се случи последния път, а именно да не знаем, че определени средства би, е трябвало да бъдат трансферирани. Е, сега, трансфер номер 33 там става дума за учене през целия живот и многоязичието и е, статистическата информация, която със сигурност интересува всички ни. Там става дума обаче само за бюджетни кредити за плащания, е, 5 милиона и там е, трябва да дадем нашето становище. Дали трябва да направим това днес не зная, но е, аз не бих имала проблем с е, това, защото е, това е относително е, ново досие. 25 и 9 е датата на това досие. Става дума за това, че статистическата статистическата програма на общността и м- приключването на политиката за статистическа информация трябва да се финансира, а при Леонардо а, нямаме толкова, не можахме да вложим толкова средства, колкото мислехме, че ще можем в началото на годината, така че от а, бюджетните кредити за плащания ще вземем 5 милиона и ще ги вложим там, където са необходими. Аз още днес мога да предложа на комисията да изпълним молбата за трансфер на комисията. Чудесно, благодаря ви. Сега по превод 33. Във вашия дневен ред той не е включен в е, девета точка от дневния ред, обаче в приложението на, на, на страница седма. Има го и в папките. Така. Някой иска ли да вземе думата по тези два превода? Няма. Добре. В такъв случай, значи по първия превод ние нямаме възражения. А по втория и по втория няма възражения. Няма да има гласуване, защото ако ние нямаме възражения, въпросите са от компетенциите на комисията, значи тези два превода се одобряват. А всъщност по 33 трябва вод. Извинете, да, по 33 трябва вод и докладчика ни предлага да гласуваме право 33. Кой е за? Благодаря ви. Против? Никой не е против. Въздържали се. Значи, банковия превод номер 33 се приема. Благодаря ви, Юта. Сега пристъпваме е, към средствата за другите секции. Първо, доклада на господин Левандовски. Той е съгласен още днес да докладва. По принцип беше предвидено за утре, но, но е, ще приключим, може би, днес. Благодаря. И другите институции са представени тук. Сега. Нашия транспорт става дума за, парла, за парламента. C16. Това е, това е, е трансфера, който беше внесен от господин Бузък. Той е много лесно, защото така бързо ще, бързо ще бъде подписан. Става дума за 1, е, милион 800 хиляди евро за раз, раз, раз, различни дейности, които бяха предпоръчани от кризисната единица за борба с е, грипа, който в момента се смята, че вече е мандемия. Това е все пак една доста голяма сума пари. Трудно ми е да а, дали подобни суми са необходими за всяка, всеки месец за Брюксел, Люксембург и Страсбург. Не мога да, не мога, не мога да преценя дали е достатъчно или много. А, става дума, примерно, за заместване на пишкирите с а, рула хартия, за в туалетните. Същевременно става, става дума и за, за, за почистване на залите и коридорите в три, на трите седалища. Ми, струва ми се, че за малко ви, много големи са тези средства, прекалено. 5, 5, 5, мили, 5 милиона за Люксембург, повече от 11 милиона за Страсбург, 16 милиона за Брюксел, само за почистване и, и поддържане. Струва ми се, че трябва да направим някакво усилие да просто да, да намалиме малко тези суми. Защото наистина ми се струва, че става дума за прекалено големи суми сега разбирам, че това са, разбира се, препоръки на а, единицата за управление на кризата, но все пак а, и че, се необходимо е допълнително почистване на а, всички тук обществени места, в, а, свързани с а, парламентарната дейност, но струва ми се все пак, че са малко, тези, тези средства са малко прекалени. мисля, че не можем повече от милион допълнителни средства за почистване да да изразходваме. Някой иска ли да вземе думата от името на администрацията, примерно, за да отговори на казаното от докладчик? Ако ми позволите, ще дам а, думата на Паскал Дабарт от а, Генералната дирекция, която отговаря за тези проблеми, господин председател. Нека не забравяме, че следствие решението на а, единицата за управление на кризата и медицинските е, власти се а, бяха, бяха препоръчени допълнителни е, дейности. Почистването вече не може да се извършва веднъж дневно. А, след всяко заседание в заседателните зали трябва да се почисти. Това означава, че е, ще, ще има много повече е, работа. Също така беше предвидено и допълнителна дейност, включително и доставката на гел за, почистване заедно с салфетки. Подобен гел и салфетки има във всяка зала, на всеки на всеки вход, включително и в кабините има съответно съответни кърпички, които са напоени с гел. Така че, за съжаление, не можем да, да намалиме средствата. Ням, ням, няма как. От, от, от нас се иска допълнителна работа, допълнително почистване на заседателните зали, както и много допълнителни А, материали, салфетки, гелове и така нататък. Господин Манка иска да вземе думата. Ďakujem, pán predseda, ja budem stručný, ja samozrejme súhlasím s tým. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Разбирам, че тези мерки са абсолютно необходими, след като са препоръчени от експерти. Но по какъв начин е, по какъв начин можем да да изчислиме колко е необходимо. Сега разбирам, че трябва повече чистане, повече е, доставки на, на, на най-различни материали и така нататък, но, но просто как ще, как ще, ще оцениме какво е необходимо? Господин председател, Трудно е, разбира се, да се, да се противопоставяме на препоръките от, на експертите, но питах, примерно, италианските колеги дали в е, е, италианския парламент са взели допълнителни мерки в в моя парламент, е в Испанския парламент не се е, не, не са били необходими, не са решени допълнителни мерки и допълнителни дейности. Сега казвам, че не, не искам да обсъждам или да се противопоставям на препоръчането от е, експертите. Сега верно, че не става дума за много огромни суми. Аз съм е, експерт по бюджета, не по е, хигиената и не смея, не смея да се произнеса е, значи става дума за операция чисти ръце. Операция чисти ръце, която струва скъпо. Грип, грипа и, и е, в крайна сметка или опасността от, от грип, като че ли не, не води само до е, не взема само жертви, има и много хора, които ще спечелят, включително и съответните фирми, които продават съответните материали и салфетки срещу зараза. Как за нас Разбира се, ние, сега, не, не можем да се уповаваме на решението <laughs> на Испанския парламент, ами просто, примерно, да видим какво, какво е решил съвета, комисията, но аз мисля, че все пак трябва, можем да е, ощетоводиме, да знаеме колко е необходимо, примерно, за, е, хартиени салфетки е, в туалетните и така нататък. Колкото до, до самото почистване, казвам, повече от 16 милиона се изразходват за почистване тук на помещенията в Брюксел. Така че Е, имаме отделни сметки, значи, за е, Брюксел, Люксембург, Страсбург. Мисля, че все пак трябва малко да, да, да, да поуточниме нещата и кол, колкото до допълнителните материали за е, Брюксел, Люксембург и Страсбург, е, Гела и така нататък, да. Затова. Но тук можем и да направим съответните предвиждания. Благодаря ви. Доколкото разбирам, по таблицата, която е в папките ви на страница 4.5 в английската версия, значи става дума за точка 10, вие бихте сложили Значи заедно материалите за Брюксел 124 144 плюс 28 000 там и колкото за Люксембург плюс сумата за Страсбург. Така ли? Значи това е за, от септември до януари 2010 година. Така че аз предлагам да се съгласим с материалите, а пък да поискаме допълнителни обяснения, що се отнася до необходимостта от допълнително почистване. Така че от една страна материали необходими от 14 септември до 31 юли на следващата година. За това става дума, за, за тези средства. Така че, ако участваме в трилозите в Хустос Липсиус, не знам дали ще можем да ходим, защото там не, не, не е толкова чисто и гената не е толкова добра. Но ще, ще помислим по тези въпроси по-късно. Сега, за комисията съгласна ли е да приеме трансфер C16? Става дума за закупуване на материали от 14 септември до 31 януари. Предложението е на господин Левандовски. За. Против. Няма. Въздържали се. Господин а, докладчик. Съгласихме се с вас. Сега, господин докладчик, продължавате. Всъщност, когато стигнем до Комитета на регионите, по точка втора няма възражения. За малки суми, е, за ниски цени е, и за обещетения, по принцип става въпрос за нещо, което не може да се предвиди. Аз съм за е, сега, може би трябва да се намалят разходите за наблюдатели, оттам да се почерпят средства. Така, всъщност втора точка, нямам никакви възражения. тя е и така, значи, е, за трансфера е, номер 2 от Комитет на регионите няма възражение, приемаме. Господин докладчик, имате думата и така. И така, с Комитет от регионите по точка 3 е, става въпрос за засилване а, на транспортите и на, за отпускането при за увеличение на е, политическата дейност на членовете на Комитет на регионите. Миналата година имаше прецедент за економически и социален съвет. Ние бяхме приели е, половината от първоначалното искане на економически и социален съвет от миналата година. Е, и сега има подобно препоръка обаче е, има някакъв проблем с финансовата програма и може би членовете на Комитета на регионите е, трябва да знаят, е, че има нула средства за техните политически дейности. За момента е така. Това е нещо като урок за всички институции, не само за Комитета по регионите, а и за парламента, според мен трябва по някакъв начин да бъдем известени предварително с по-точни програми. Бих приел половината от трансфера, както беше миналата година с економически и социален съвет. 150 хиляди евро. 150 хиляди евро. Но няма пари по това перо за сега в, към днешна дата. И ако трябва да направя препоръка, миналата година отпуснахме половината. 200 хиляди отпуснахме. Всъщност, дали е половината от 200 хиляди или 200 хиляди, не е ясно. така, урат, председателя, така, всъщност, ние като комисия трябва да заявим, е, че препоръчаме като цяло 200 хиляди, т.е. половината от исканата сума, подобно на економически и социалния съвет по причини изтъкнати от докладчика. Никой не иска думата за. Благодаря, против, въздържали се. И така, решихме. Сега, господин докладчик. Сега за е, Технически и социален комитет, трансфер номер 3. Няма никакви възражения. Е, сега ние не сме толкова гостоприемни към тази институция, както миналата година. В е, нашия парламент системата за вод беше съобразен с процедурите в економически и социален съвет. Обаче все пак не можем да бъдем така великодушни. И ние трябва всъщност да разберем причините и аз съм за този трансфер номер 3 за економически и социален съвет. Благодаря ви, казва председателя. Ако не възражавате, обаче господин Манка има въпрос. Дякуем, пан председател. Аби съм цел иба подоткнуть едно вец. Благодаря. Искам да кажа само едно нещо, господин председател. В пленарна зала им беше създадена много скъпа система за гласуване, която се съобразява с нуждите на економически и социален съвет. Ние установихме е, такава портативна система и заради това искам да попитам а, е, какви са как, как, точно са, е планирана системата? Може би има някакъв проблем с плановете. Може би има и проблем с институционалното сътрудничество в някои области. Може би някои финансови средства са заделени за портативна система за гласуване. Ясно, но все пак искам да попитам кой го направи това нещо е, е, и е, кой издаде разрешение за закупуване на портативна система за гласуване? Господин... Да. Просто за, защо, може би защото тази система по някакъв начин е нанесла щети на а, нашата зала. Не, не ми мога да ви кажа точно защо. Доколкото разбирам, само, само веднъж са могли да използват тази система, така че по принцип е-, ЕКОСОК ще провежда заседания в други зали и в други, в други здания и при всички случаи трябва да вземе под найем такава портативна система. А не, изглежда, че някакви щети са били нанесли на нашата зала, но не мога да ви кажа точно какви. Някой има ли представител на економически и социален съвет, който би могъл да обясни какво точно става? Не. Добре, значи е, докладчика казва да няма възражение. Господин Манка. Господин председател, аз искам да знам каква е причината все пак. нека не забравяме, че си имаме една а, е, такава много скъпа система за гласуване в а, е, нашата пленарна зала, която отговаря и на техните, и, и те го поискаха. А, е, така че, мисля, че не можем да отбегнем да отхвърлиме този проблем, защото в бъдеще пак ще се поставят такива проблеми в крайна сметка, може би, междуинституциалното сътрудничество трябва по някакъв начин да бъде съгласувано. Ние бихме искали да имаме добри отношения с всички тези институции, но аз просто искам да знам за какво отиват тези средства и искам да знам защо положението е такова каквото е, така че искам да знам какво точно обяснението е. Ако обяснението ме задоволява, то тогава ще гласувам за. Добре, разбирам. Нека да дадем още веднъж думата на докладчика, който ще ни предложи решение. Може би е хубаво да се включи това в резолюцията, която ще гласуваме в четвъртък за бюджета на останалите институции 2010 година. Това да бъде конкретен пример за обосноваване на потребностите. И по този начин ще удовлетворим вашето съвсем основателно безпокойство. Сега да чуем какво предлага господин Лендовски. Да, всъщност смислено е това, което казваме. Хубавото е, че останалите институции трябва да взимат под найем такъв е, система е, от е, спестени средства, спестени средства от пленарни заседания в пленарна зала в Страсбург. Трябва да има компенсация. Трябва да се види как точно да се споразумеят институциите и аз зададох писмен въпрос за причините само за една а, сесия а, и допълнителни разходи за найемане на портативна система за гласуване вместо 9 планирани сесии в нашата пленарна зала. Значи всъщност вашето предложение е да няма възражение, така ли? Пита председателя. Кой е за предложението на докладчика да няма възражение? Благодаря ви. Против? въздържали се и така е, реша, решихме. Така и ще се опитаме в резолюцията да включим препоръка е, за е, сътрудничество между институциите, както съвсем основателно посочи той. Господин докладчик. Има и други трансфери. Значи още две институции. Първо става дума за Сметната палата. Става дума за трансфер номер 8, който обсъдихме и който е част всъщност от трансфер номер 6, което, което, който задължава е, Сметната палата да се позовава на член 24 место 22. Сега разглеждаме втора, втората част, залегнала в номер 6, която всъщност е номер 8 тук. Е, Сметната палата не можа да се съобрази с нашата препоръка Става дума за е, економии, които трябваше да бъдат е, направени през 2008 година, но в крайна сметка мисля, че обясненията на Сметната палата бяха е, достатъчно е, аргументирани и ви предлагам да приемеме трансфер номер 8. Значи, господин е, председател, вие ни предлагате да приемеме трансфер номер 8 на Сметната палата е, от С до И. Да, точно така, с... като е, направим едно допълнителна бележка. Става дума за специалните доклади. Трябва да кажем, че членовете на нашата, на нашата комисия е те сте съгласна с аргументацията, но а, става дума все пак за специалните доклади на Сметната доклад палата. Сега трябва ли те да се превеждат на абсолютно всички езици, защото това са огромни средства, но при всички случаи аз предлагам да одобрим трансфера. За, против, въздържали се, няма въздържали се, приема се единодушно. Сега, Съда на Европейските общности. Това е последното предложение. Два трансфера, номер четвърти. Тук аргументите са, според мен, добри. Става дума за финансиране на колоквиум, който ще бъде организиран по повод честването на 20 годишнината на първоинстанционния съд. Сега, сега по принцип идеята е добра, но, но да, да, да честваме економия. Да, е, да, добре, е хубаво. Да, че, да, да чест да честваме 20 годишната добре, но господин Менка иска да, да зададе пак, да зададе въпрос. Не, аз съм съгласен, че трябва да се чества, да се чества 20 годишнината, но също времено съда вече е изразходвал всички свои средства и те искат допълнителни средства, така че за, за бъдеще мисля, че първо трябва да, да получаваме по-обширна и предварителна информация преди да, да одобриме. Става дума за трансфер по глава 25. Струва ми се, че тук аргументите не са достатъчни. Е, просто не с аргументите са незадоволяващи. Сега в крайна сметка, добре, става дума за един а, а, колоквиум за честване на 20 годишнината на първоинстанционния съд. Така, ние всъщност бихме могли да препоръчаме на съда да, им, да си създаде някакво звено, което да предвиди кога ще са честват 20 годишна, 30 годишна, 40 годишната. Изглежда, че за тях това не е очевидно. Така, сега докладчика ни предлага да приемаме трансфер номер 4 на Съда на Европейските общности. Да, за, против, въздържали се, приема се. И последния трансфер, пак става дума за съда на Европейските общности, господин докладчик. Последния. Последния е, е всъщност е, трансфер от перо възнаграждение – това е институционална битка. Ние обикновено сме щедри към институциите за възнагражденията. Господин Манка беше щедър към Съда на Европейските общности и всъщност има някакъв скептицизъм. Има ли някакви спестявания и възнаграждения? Е, сега обаче нещата са обосновани и бюджета всъщност е, беше гласуван при положение, че има 8 нови члена на съда, назначени от държавите членки. Всъщност само 3 бяха назначени и така е, имаше спестени средства и заради това нямам възражения. Има форс-мажорни обстоятелства за институцията. Место да са 8, да. И гласувахме бюджета при положение, че ще бъдат 8. Да, мисля, че нещата са очевидни. Кой е за този трансфер, който се предлага от докладчика? Кой е против? Никой няма. Благодаря ви. Въздържали се? Приема се. Благодаря, господин докладчик. И така изчерпваме точка 10. Междувременно ще можем да се върнем към е, най-важната точка от дневния ред, а именно четвъртата точка. Става въпрос е, за крайната разпоредба за European Recovery Plan. Раздали сме ви документа. Е, имате лист е, от печата на двете страни. Предложение на докладчиците. А, и така, първо трябва да приемем трите бюджетни реда които по този защото по тези пера ще се финансира плана и ще има Стерикс 0604-1401-1402 и 1403. има съгласие между докладчиците. Може ли амблок да гласуваме? И после ще слушаме мненията. Може ли амблок да гласуваме сумите по трите пера? За? Благодаря ви. Да, социалистите могат да бъдат за. Кой е против? Госпожа Андърсен, кой се въздържа? Няма въздържали се. Добре. Добре, значи приема се. Следователно, отпада цяла поредица от изменения, които ще прочета по тези три бюджетни реда. Изменения 569, 663, 542, 452, 4357 по първото перо 1401. После изменения 570, 664, 542, 452, 4355 по второто перо 1402 и по третото перо 1403 отпадат измененията 571, 665, 542, 452 и 4357. После има забележки, които се отнасят и за трите пера, и в които се включва компромисът, предложен от Юта. Докладчика иска ли да ни запознае с текста? Ласло Сориан. благодаря ви, благодаря ви, господин председател. А, това е последната фаза на работата ни в бюджетната комисия. Предпочитам да говоря народния си език, защото въпросът е важен. Много е важно да се възползвам от правото си да говоря народния си език. И така трябва да бъде в целия Европейски съюз. Така че е, вотът ни отговаря на линията, която следваме от началото на работата ни. За какво точно става дума? Е, става въпрос за е, перо 1.1. Ние искахме да направим списък на важни програми и които не подлежат на никакво съмнение. Опитахме се да е, обединим програми, които стимулират економиката. Освен това, внесохме изменения с звездичка, което предполага, че са ни необходими нови програми за стимулиране на економиката. Тези изменения вече бяха гласувани. Искам да благодаря на всички за вота и най-вече за единодушието, което проявиха. И е, за да продължаваме да бъдем единодушни, трябва да потърсим равновесие между измененията, които бяха предложени от различните политически групи. Потърсихме компромис. Е, това е текста, който сме написали и който сме ви раздали. Мисля, че в е, е, този текст, който отразява компромиса, и ясно се показва как искаме да се използват тези бюджетни пера. Ние се позоваваме на е, предходни решения. Освен това, посочваме юридическото основание и най-подробно описваме начините за финансиране на плана за стимулиране на економиката. Ние разполагаме и с някои резервни цифри. Може би това ще ви изненада, но ние знаем, че крайните решения ще бъдат взети на второ четене. Така че това, което се прави в момента е основа за Европейския парламент. Цифрите не са окончателни окончателните цифри ще зависят от е, писмото, което ще ни бъде отправено от Европейската комисия. Искам е, да спомена, че тази тема рядко се засяга, но тя е много важна. Е, става въпрос за обосновката на текста. Винаги има някаква обосновка. Винаги има обосновка за предложено изменение. В е, края на обосновката точно на това изменение има много важно изречение. Това изречение твърди, че Европейският парламент очаква предложение за фонда за млекопроизводството. Ние сме направили предложение за използването на фонда и мисля, че трябва да е, чакаме да чуем какво ще бъде предложението на комисията, за да може да се реши най-после проблема с използването на средствата по фонда за млекопроизводството. Последното изречение в обосновката е политическо послание и за това се надявам това изречение да бъде включено и в окончателната ни позиция, която ще гласуваме в четвъртък. Но, според мен, е, в обосновката тук трябва на всяка цена да споменем този фонд. Аз смятам, че използването на средствата по този фонд са в пряка връзка с средствата по фонд 1А. Е, Мисля, че и комисията ще се съгласи с мен. И освен това, е, тъй като ми е дадена думата, искам да направя още една забележка – Секретариатът на комисията е, извърши изключително голяма работа от последния ни вод насам. Те е, прегледаха резултата от вота, работиха и през уикенда и, е, както вече казах, е, целта на глава 1А е да се използват всички фондове, с които разполагаме, защото става въпрос за 5 милиона. 5 милиона са спестени от марш. И а, ако се придържаме към становището и мъдростта на координаторите и ако се придържаме към дадените съвети, Искам да ви предложа по перо 150222 за обучение през целия живот. Ние сме предвидили увеличение, но увеличението е много слабо, само 15 милиона евро. Искам да добавя още 5 милиона и така увеличението да стане 20 милиона. Така че увеличение от 15 плюс 5 за обучение през целия живот. Това означава, че ще трябва да се гласува два пъти. Първо, вод по забележките и още един вод за увеличението на средствата за обучение през целия живот с още 5 милиона. Това е устно изменение, което прави. Мисля, че по този начин ще можем да използваме всички налични средства. Действително искам да използваме всички средства, с които разполагаме, включително и тези 5 милиона за обучение през цял живот. Всъщност, като цяло става въпрос за 1,9 милиарда евро, но е, трябва да почакаме, за да чуем окончателните цифри. Е, цифрите, които сме посочили, са максимални за нас. Е, енергетика, енергийна ефективност, енергийни проекти, вятърни двигатели и освен това за намаление на въглеродния двуокис. Надявам се на вашата подкрепа при вота. Мисля, че Предложението е разумно. Това е един синтез на казаното от различните изказващи се и мисля, че е разумна, добра позиция. Ще трябва да гласуваме на два пъти. Първо ще гласуваме е, всичко свързано с, с забележките по плана за възстановяване. И второ предложението на докладчика относно обучение през целия живот. Сега, по първата част има ли някакво, е, ня, някакви възражения? Става дума за плана за възстанов... економическо възстановяване, за, против, въздържали се. Приема се единодушно. Както каза нашия докладчик, единодушието има голямо политическо значение и се надяваме, че и в пленарна зала ще постигнем подобно единодушие. Значи става дума за допъл... допълнителни средства от размер 1 милиард и 900 милиона евро за финансиране на втората фаза за плана за економическо възстановяване към 420 милиона, които са за развитие на селските райони. Разбира се, Това може да стане само ако има изменение в междуинституционалните споразумения. Можехме да приемеме и по-различна позиция. Това го казахме вече по... И можехме да се, да се, да се опитаме да разпределиме тази сума а, между бюджет 2009 и 2010, като предвидиме известни економии а, по рубрика 2. Но в крайна сметка не искахме да а, се намесваме и в правомощията на комисията, така че ще видим по какъв начин в окончателното споразумение ще може да залегне това предложение в тези му пропорции. Сега гласуваме втората част, предложението на докладчика. Имаме право на а, черешката върху сладоледа, тъй като работихме добре. Докладчика просто откри някъде 5 милиона. 5 милиона евро, истински пари. Преди малко на заседанието на координаторите Гъран Ферм предложи тези 5 милиона да бъдат е, предназначени за обучението през целия живот и тогава нашия докладчик с сълзи на очи призна, че предлагалия е, е прочел в него като в отворена книга и така че е, всички извадихме кърпичките си и разплакано решихме, че 20 милиона могат да бъдат е, а, предназначени за обучение през целия живот. Тоест 15 плюс 5 за 15.02 и 22. Обучение през целия живот, а може и след това. За, против. А, има един, един против, който е може и против за след а, целия живот. Така, значи единодушни сме, има един глас против. Сега. Ще искам само да ви кажа, че по повод гласуванията миналата седмица при, приехме ни малки техни, технически поправки с координаторите по, по няколко бюджетни реда. Изменението 388, информационна политика, но, но по принцип няма, няма нищо важно. Що се отнася до бюджета на господин Манка, другите институции, изменение 2703 на докладчика по информационната политика се препотвърждава. Същото се отнася и до изменението на, за Комитета на регионите 2512 S71630. Просто искам да ви информирам за тези промени, които са настъпили. Скъпи колеги, приключихме с разглеждането на проекто бюджетите на различните институции за 2010 година. Благодаря на докладчиците и на нашите сътрудници. Все още не сме изчерпали дневния си ред. Сега трябва с няколко думи да се спрем на точка 11. Кой е, кой е докладчик? Няма докладчик. Става дума за информация по точка 11 състояние на проектите, финансирани в рамките на рубрика 1Б. Става дума за проекти по Кохезионния фонд. Разполагате с документ в папките си. Нашата цел е Европейската комисия да ни държи в течение на изпълнението на тези проекти в продължение на цялата година, тъй като някои страни е, са е, позакъсняли, понякога закъснението е доста значително и по време на трилога на 2 април съвета и парламента изискаха от комисията а, един а, редовен отчет. Този отчет е в папките ви. Няма нищо интересно а, и изключително. И сега по точка 12 можем да обсъдиме проекта за закупуване от страна на парламента за, на здание, наречено Трир 1. А, припомням ви, че бюрото на парламента ни информира през юли, че има намерение да закупува сграда, която се намира тук съвсем близо че става дума за една добра възможност. Когато бюрото на парламента има намерение да закупува, да закупува нещо, заседание, например, то трябва да ни информира и комисията може да реши да излезе със становище или да не излезе със становище. Предвид значимостта на средствата, ние решихме да излезем със становище. Трябва обаче да спазиме съответните срокове съгласно член 129 на правилника за вътрешния ред. Т.е. нашето становище трябва да бъде предоставено в рамките на 15 дни. Трябваше обаче да поотложиме е, нещата, тъй като миналата седмица имахме е, 1200 е, изменения към бюджет 2010. Трябваше да ги гласуваме. Затова сега ви предлагам господин Бокхаус да ни предостави информация, да обмениме мнение и да гласуваме съответното становище в четвъртък. И След това, ако бюрото на, на парламента а, реши да продължи и, е, а, е, тази дейност, Салвадор Гарига, като че ли искаше думата. Не, не иска дума. Вече не иска думата. Но той просто в момента спор, спортува, обикаляйки залата неколкократно с телефон в ръка. Сега давам думата на докладчик. Благодаря ви. Благодаря ви. Предложението е противоречиво. Аз разполагах с много кратко време, за да го разгледам и аз го, го виждам отрицателно. Първо, защото няма достатъчно основание от тези, които са го изготвили, може би са членове на бюрото, а други казват, че Европейския съюз се разширява, може би ще трябват нови нужди от офиси, ще има нови нужди от офиси, а някои от членовете на Европейския парламент трябва да имат по трима съветници, а не само двама. Както председателя правилно и красноречиво каза, има само едно правилно основание за закупуването на сградата, а именно, че сградата е в непосредствена близост до сегашните помещения на Европейския съюз. Но за мен това не е достатъчно основание за закупуване. Дали е основание за нова конфигурация на реалното портфолио на Европейския парламент. До сега не съм е, чул правилно обяснение за ефективното използване на настоящето портфолио, така или иначе. Така че е, искам допълнителна информация, е, за да мога да си е, съставя мнение. И не на последно място, финансирането е противоречиво. Е, защото те казват, че всъщност това е било публична собственост и са поставили много висока цена. и не са сметнали амортизацията на сградата. Е, сега трябва ли да приемаме това? И това е ли е основание е, за закупуване на сградата? Не знам дали трябва да купим 31,2 е, милиона е, и после да правим някакви ремонти. Но във всички случаи, предвид економическата криза, властите в Белгия и Брюксел трябва да се задоволят с по-ниска цена, за да ни убедят е, да е, купим сградата с парите на дънакоплаците. Така че не ме удовлетворява текста, който е даден и може би бюрото трябва по-красноречиво да ни обясни като по същество в какво се изразява про е, проекта и как ще се финансира той. Благодаря ви. Има ли въпроси? Забележки? Салвадор, айде, той е път Салвадор. Е това е традиционното ми, традиционния въпрос. да какво служи това здание? Кому е нужно това здание? И второ, комисията в бюджета би трябвало да направи оценка на, на цялостната политика на институциите в областта на недвижимостта, недвижимите имоти. Това устойчива политика ли е, не е ли? Когато Европейския парламент е, купува здание, е, това означава, че ще че ще трябва да направи ремонт, да се използва, да се изчиства, да се управлява. Това означава, че ще трябва да има допълнително работещи хора, така че аз мисля, че трябва да имаме едно по-ясно виждане относно политиката на Европейския съюз в областта на недвижимостта. Е, предвид, че трябва да се правят бюджет, бюджетни предвиждания. Така че струва ми се, че закупуването на това здание, както и, и други решения, които биха трябва да бъдат взети относно някои здания в Люксембург, всичко това трябва да се разглежда от чисто бюджетен аспект. Т.е. трябва да има устойчива политика, устойчивост на инвестициите. В никакъв случай не, не искам да кажа, че сме за или против, но просто ни се струва, че политиката на европейските институции на, на парламента в областта на недвижимите имоти не, е не, не, е много, не беше много целесообразна. Ан Йенсън. Uh, благодаря ви, господин председател. Искам да кажа, че аз имам същото усещане като Салвадор и докладчика. Може би трябва да изпратим нота с информация, която трябва да ни се препрати. И тогава да помислим допълнително. Да, Действително, мисля, че на 1 септември вие получихте проекта. Ние ви го изпратихме на 1 септември, но ще ви го изпратим отново, за да имате пълна информация до четвъртък. И действително, както посочи докладчикът, е, бюрото проявява интерес към е, една изгодна възможност, защото сградата е в непосредствена близост е, до сегашната сграда на парламента и се продава. Не знам какво става във вашите страни. Във Франция Националното събрание и Сената закупуват половината от е, общината на Париж. Има неписани закони, по силата на които всяка сграда, близка до собственост на Националното събрание, е предназначено да бъде анексирано от Националното събрание. И е, преди няколко години така анексирахме цял хотел. Така че Френското национално събрание си има хотел. Скоро може би ще си купи и фабрика. А, е, така че е, това е една златна възможност в дългосрочен план. Естествено, че тя си има своята цена. И за това се предлага а, е, сградата да се купи с 30% отгоре спрямо пазарната цена. Вие трябва да прецените аз ви предлагам да повдигнем и друг проблем е, чрез изменение към резолюцията на господин Манка в е, четвъртък. В момента, в който парламента предлага да закупим е, сградата Трилер 1, е, ясно е, че той няма да се използва за парламентарната дейност а, сградата Истман да се използва с, за друга цел. Ние сме съгласни за другата цел. Всъщност искам обяснение. Аз за сега искам да получим една по-последователна визия за политиката на Европейския парламент спрямо недвижимото имущество. Още повече, че без да чакаме последващо разширение на Европейския съюз до е, е, края на Азия и юга на Африка, на парламента ще му бъде необходимо да настани допълнителните чиновници, писмени и устни преводачи, особено тези, които са в Люксембург. В сграда, която ще носи славното име Конрад Аденауер. И тъй като сградата е престижна, тя ще струва няколко стотици милиони долара. По принцип ние не сме против, но искаме нещата да ни бъдат ясни. Въпросите са изключително чувствителни, още повече, че периода, който периода е такъв, че стават още по-чувствителни и ние трябва колкото може повече да пестим е, обществените пари. Отново ви напомням, че всички национални бюджети в Европейския съюз са в драматичен дефицит, докато европейския бюджет е балансиран, така че ние сме най-добродетелни. Ние сме най-добродетелни, обаче ние получаваме средства от националните бюджети и от парите на дънокоплатците. Ето защо трябва да докажем, че ние много внимателно харчим обществените пари. Внимателно ги харчим, означава, че не не правим е, разноски, а само е, основателни разноски. Искам само едно допъл... допълнителна забележка. Абсолютно съм съгласен с казаното от вас, господин председател. Ние не можем и не трябва най-вероятно да се противопоставяме на закупуването на ново здание по принцип, но мисля, че би трябвало вместо бюрото да, да, да, да, да прави е, предложения на парче, включително и за зданието Конрад е, Алденаур, аз това пък въобще не го бех чувал. Така че пред, преди да се, да, да се съгласа с подобно предложение, просто искам да имаме една обща картина на дългосрочния или средносрочния а, средносрочната или дългосрочната концепция а, за, в областта на недвижимото имущество. Господин Менка. Благодаря ви, господин председател. В четвъртък ще обсъждаме моя доклад, в който се казва, че до края на годината администрацията трябва да ни пред, да ни представи дългосрочна и средносрочна стратегия за управление на сградния фонд. Защото в не можем да имаме само една опция. Защото ако имаме няколко опции, ако имаме избор, най-вероятно ще можем да намерим и някоя по-ефтина опция, по така че, може би, закупуването на сряда, на сграда, може би не трябва да бъде тук в центъра. Е, може би, примерно, някои сгради и някои служби да бъдат, да бъдат в по-ефтини квартали. Така че, от друга, от, от друга страна не, не смятам като колегите, че, че трябва стратегията веднага да бъде усъвършена. Но трябва да знаем за какво става дума. Господин председател, абсолютно съм съгласен с повдигнатите от колегите проблеми. Мисля, че не можем да вземем решение днес. Нещата няма да се променят до четвъртък. Колегите изброиха проблемите, трудностите, с които се сблъскваме. Но нека да кажа едно нещо. Парламента трябва да върши е, да си върши работата. Затова са, затова са необходими да се е, нови сгради. И слава Богу, парламента ни няма вече да наема здания, а ще ги купува. Така че ние ние по принцип, не, не забравяйте, винаги сме били срещу е, вземането под найем, а винаги сме били за закупуването, така че този път решението е разумно, защото е, най- найемите непрекъснато се увеличават и е, средствата са огромни. Така че ако тази сграда наистина е важна, значима, необходима, в такъв случай ние ще се съгласим и ще решим, че при всички случаи закупуването е по-разумно, отколкото взимането под найем. Но искам, както и колегите, да получа допълнителна информация от бюрото. Благодаря ви. Добре, мисля, че изчерпахме въпроса. И така, Докладчикът ще продължи да работи. Може би ще влезе във връзка с генералния секретариат или с представителя в бюрото, който отговаря за тези въпроси. Има двама заместник председатели, които отговарят за бюджета и за недвижимостите. Витал Кадрас и господин Питела. Е, така че е хубаво да се срещнете с а, е, тях. И четвъртък трябва да а, е, кажем становището си. И така, благодаря ви. Сега ние изчерпахме дневния си ред. Следващото заседание ще бъде в четвъртък в 14.30. Всъщност в 14.30 ще бъде. Преводачите няма да могат да бъдат свободни по-рано, от 14.30 до 18.30 в дневния ред тази точка и вота по двете резолюции за бюджета. Благодаря ви. Закривам заседанието, така че утре няма смисъл да се събираме. Много съжалявам, както и вие съжалявате, но ще можем да свършим нещо друго. Окей. Okay.